Dear colleagues, we can... Uh, И така, колеги, нека започнем заседанието, но преди да започнем, искам да попитам всички колеги. Искам да за една минута мълчание заради това, което се случи на Завентен тази сутрин. Thank you very much. Item 9 in our agenda it is uh... Точка 9 в дневния ред. Моите съобщения за заседанието на координаторите. Има препоръки от координаторите. Те са ви изпратени електронни. Ако, електронно, ако нямате възражение, те въжат за приети. А сега продължаваме с гласуването, но преди да продължим, искам да попитам за доклада за господин Николазич има желание е, за 36, 37 и 38 изменение да гласуваме електронно. Кой е за това предложение, кой е против? Моля, гласувайте сега. Everybody voted? No? Всички ли гласувахте, колеги? Още не сте готови. Добре. Край на гласуването. Отхвърлено е желанието за електронно гласуване. Сега може да продължим с самото гласуване. На италиански. Ки е контро? Против? Въздържали се, приема се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Проверка. Il voto è aperto. Avete... Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Извинявайте, че закъснях. Нямам карта за гласуване. Мога ли да гласувам с вдигане на ръка? Искам да по...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 Край на гласуването. Приема се. Изменение 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме изменение 24. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 9. За против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме изменение 31. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме изменение 34. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Гласуваме изменение 37. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. По изменение 37 има едно устно изменение – има ли възражение към устното изменение на колегата Миколашич? Заповядайте. И така, гласуваме без устното изменение в две части. По първата част, кой е за? Против? въздържали се, приема се. По втората част, за, против, въздържали се, приема се. 38 изменение, за, против, въздържали се, отхвърля. Е изменение 40, за, против, въздържали се, приема се. 41 пада. Гласуваме 42. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме изменение 45. За. Против. Въздържали се. Приема се. 46-то изменение. За. Против Въздържали се, приема се. 54-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 58-о изменение. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 60. За, против, въздържали се, приема се. 61 е съвместимо. За, против, въздържали се, отхвърля се. 63-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 62-ро изменение за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 70, за, против, въздържали се, отвърля се. 71, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 72, за, против, въздържали се, отвърля се. 74, първа част, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 79. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 80. За. Против. Въздържали се. Приема се. 84 за. Против. Въздържали се. Приема се. 87 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 89 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 89 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Окончателно гласуване. Електронно електронно гласуване. Дори и колегата Сомер вече има карта за гласуване. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към следващата точка в дневния ред. Гласуваме. Резолюцията задължително посочване на страната на происход или на място на происход за определени храни. Гласуваме Изменение 27. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 28. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 31 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 30. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 29 в две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Проверка. Край на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 против, въздържали се, отвърля се. 38 в две части за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, извинявайте, втората част пада, имайки предвид, че първата е отхвърляне. И така, 37 изменение за, против, въздържали се, приема се. 41, 42 и 3 са идентични. Гласуват се Бог за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 40 за. Против. Въздържали се. Приема се. 44 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 45 в две части. Първа част за против, въздържали се проверка. Край на гласуването. Приема се с един глас повече. Втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме 47 изменение за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 46 изменение за. Против. Въздържали се, приема се. 49. Заедно с изменение 50, които са идентични за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 52. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 51. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 53-то изменение в две части. Първа част. За. Против. Проверка. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Втората част пада. Гласуваме изменение 54. За. Против. Възражали се. Отхвърля се. 55 за. Против въздържали се. Приема се. 56-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за. Против, въздържали се, проверка. Край на гласуването. Приема се. 58 за. Против. Против. Въздържали се. Приема се. 59 за. Против. Въздържали се. Приема се. 61 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 60. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 62. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 65 в две части. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 66. Втора част за. Против. Въздържали се. отвърля се. 63-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 64 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 66 в две части. Първа част за Против. Въздържали се. Приема се. Втората част, която гласуваме. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме 68 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 69-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 67 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 70 за. Против. Въздържали се. Приема се. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 71 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 72. ки е фаворе? Ки е контро? За, против, въздържали се, приема се. 73-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 74 в две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме измененията 74, 75 и 76 за. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 81 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме в две части. Изменение 78 за. Против въздържали се. Подхвърля се. Няма да гласуваме и 79. Гласуваме изменение 80, по което има устно изменение. Сега устното изменение. Да, добре. 80-то с устното изменение за, против, въздържали се, отхвърлено. Осемдесет и трето за, против, въздържали се. Нека проверим. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Прието е. Осемдесет и седмо. За, против, въздържали се, отхвърлено. 86 за, против, въздържали се. Нека проверим, моля. Avete votato tutti? Il voto е chiuso. И така. Край на гласуването. Приема се. 85-то изменение за. Против. ли се. Приема се. Изменение 84 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се в две части изменение 82. Първа част за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Вторната част пада 88. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 89 в две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И изменение 90. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 95. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 96-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 93. За против, въздържали се, отхвърля се. 94 е оттеглено, гласуваме 91 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 няма да се гласува. Гласуваме 97. За. Против. Въздържали се. Проверка. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме 104. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 103. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 102. За. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 114 за, против, въздържали се, отвърля се. 111 за, против, въздържали се, проверка. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Гласуваме 118. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Проверка. 118. Il voto è aperto. Avete votato tutti. Il voto... Всички ли гласувахте? Отхвърля се. 115. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 120. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 113. За. Против. Въздържали се. Проверка. Малко ръце виждам. Авете votato tutti? Il voto е chiuso. Всички ли гласувахте? Приема се. 119 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 121. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 106 изменение. За. Против. Въздържали се. Проверка. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Всички ли гласувахте? Приема се. Сега. Гласуваме изменение 107, тъй като 116 пада. За. Против. Въздържали се, приема се. 105. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 117. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 109. За. Против. Въздържали се. Приема се. 108. За. 108 пада, тъй като приехме 74. 110 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 112 за. Против. Въздържали се. Проверка. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 4. За. Против. Въздържали се. Проверка. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Много е трудно да разберем, тъй като има различия вътре в групите. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Проверка.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 Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 18. Пада. Изменение 17. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 16. За. Против. Проверка. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме изменение 19. За. Против. Въздържали се. Проверка. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 21 изменение. За. Против. Въздържали се. Отвърля се. Измена, изменение 22. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 25. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 23. За. Против. Въздържали се. Проверка. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 24. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 26-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега гласуваме проекта за резолюция с измененията за електронен. Електронно гласуване. Кой е за? Против. Извинявайте. Електронно гласуване. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Dear colleagues, we continue to vote. Уважаеми колеги, продължаваме с гласуването. Оказва се, че има още един терористичен атентат и то в метрото. Okay. We... Добре, започваме да гласуваме. Е, епидемията предизвикана от вируса Зика. Започваме с изменение 17. За. Против. Въздържали се. Проверка. Всички ли гласувахте?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 Въздържали се, отхвърля се. Изменение 9.1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 23. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25. Изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 24-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 26-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 27-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 28-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 29-то изменение за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 30 за. Против, въздържали се, приема се. И изменение ФЕМ 4 за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 9.2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 31 изменение пада, изменение 32. За. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 33. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 34. За. Против. Въздържали се, приема се. 9 За. Против. Въздържали се, приема се. Сега гласуваме ФЕМ 5 за. ФЕМ 5, извинявайте, за. Против. Въздържали се. Приема се. 36 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 37 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 38 изменение. За. Против. Въздържали се проверка. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 39-то изменение. За. Против въздържали се, отвърля се. Изменение 40. За. Против. Въздържали се, отвърля се. Изменение 41. За. Против. Въздържали се, приема се. 42. Изменение. За. Против. Въздържали се, приема се. 43. За. Против. Въздържали се, приема се. Сега гласуваме 44 първа част съвместимо за. Против въздържали се. Приема се. 45 за. Против. Въздържали се. Приема се. 9-3 за. Против. Въздържали се. Приема се. 9-4. Изменение 47. Идентично. За.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 Изменение 13. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16 16 измерение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега окончателно гласуване. Поименно гласуване. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. On... Следващото гласуване ще бъде... А, извинявайте. Благодаря. Имам предвид следното. Всъщност ние не можем да подкрепим това заражение. Не става дума за за или против, тъй като се казва, че се иска комисията да не подновява разрешението. Ние трябва да имаме дългосрочен и средносрочен поглед. Гражданите искат здравословна храна, а селското стопанство има нужда от съответни продукти. В момента то а, преминава през сериозна криза. Ние искаме да изпратим ясно послание на държавите членки и на комисията, която отговаря за това досие. Добре. Гласуваме предложението, внесено от няколко групи. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. пада предложението на Европа на нациите и свободата. Приключихме с гласуването. Ако някой иска да напусне залата, нека да го направим максимално бързо и след минута продължаваме по дневния ред. gelato. Eh, oppure faccio uscire qualcosa Valentina Che... Dear colleagues, Уважаеми колеги, може би най-добрата ответна реакция би била да продължим своята работа. Нека да преминем към следващата точка от дневния ред. Делегацията на нашата комисия в Монреал в Комитета на ИКАО за защита на околната среда от въздухоплаването, позната като КАЕП-10. Сега ще дам думата на председателя на делегацията, госпожа Гърлинг. Тя ще направи презентация на посещението и след това ще започнем разговор по темата. Заповядайте, госпожо Гърлинг. Благодаря, господин председател. За съжаление, не съм си взел бележките. Много съжалявам. Поради събитията тази сутрин бързах. Ще трябва да карам по памет. Мисля, че всеки е получил писмения доклад от посещението. Това посещение се осъществи в а, трудни обстоятелства, защото на парламента беше отказан достъп до срещата позната като КАЕП-10. В резултат от всичко това ние сметнахме, че ни се нанася обида. каеп 10 обаче беше среща с много технически характер. Факта, че ние не участвахме в пленарната сесия, в крайна сметка, не се оказа толкова проблематичен, защото благодарение на работата на нашите сътрудници ние все пак успяхме да оставим отпечатък, да дадем своя принос, особено в последните дни на престоя си. Проведохме редица двустранни срещи в коларите на, на голямата среща КФ-10. Възползвахме се от факта, че там присъстваха много важни хора, експерти, с които трябваше да разговаряме за пазарния механизъм. Имахме няколко срещи с представители на НПО. Те бяха много полезни. Имахме срещи с други организации, представители на авиокомпаниите, на, на летищата, авиокомпаниите, които са част от ИАТА. Имахме двустранни срещи с представители на различни държави. С китайците не можахме да се срещнем. Те бяха една от важните държави, с които не успяхме да се срещнем. Мисля, че това се дължеше от части на китайската нова година. Поне това беше причината, която беше изтъкната. Жалко, защото Китайците са ключов играч тук. Не можахме да разберем какво смятат те. Успяхме обаче да се срещнем с други партньори, най-вече държави членки на Европейския съюз. Разговаряхме с колегите по-отделно и заедно. Мисля, че тези срещи бяха много полезни, защото е ясно, че ще работим с тях на следващата среща и на асамблеята. Беше много полезно да чуем какво смятат те. Беше много полезна и срещата с Канада, домакина на тази е, голяма среща, защото те имат е, познания за това какво се случва и в САЩ. Всъщност срещнахме се и с американски представители, но не можахме да разберем много. Визитата не започна по добър начин, но мисля, че успяхме да приключим по един доста положителен начин. Нашето послание беше предадено. Трябваше обаче да действаме предпазливо. Посланието не трябваше да бъде едно повторение на онова, което се случи, когато говорихме за така нареченото спиране на часовника. Това поведение резултатите от него бяха определени като катастрофични. Всички знаят, че това е изключително важно за нас, това е така наречено спиране на часовника, но нашите партньори трябваше да разберат, че ние не стоим с някакъв чук над главата им и не ги дебнем, т.е. действаме повече като дипломати, не като политици. Срещнахме се с председателя на ИКАО. Тази среща беше изключително информативна. Председателя си е поставил лична цел през септември да се постигне конкретно споразумение. ИКАО е много доволна по отношение на постигнатите цели във връзка с въглеродния двуокис. И има, има едно много добро постижение в тази връзка от страна на ИКАО. То е значително, те са доволни и ние смятаме, че това е голямо постижение. Искаме да се срещнем с тях. И на следващото заседание през май председателя каза, че няма да възрази Европейския парламент да е част от делегацията на Европейския съюз на срещата през май. Ако не е друго, това е едно голямо постижение от тези два дни. Отново казвам, говоря по памет, нямам тук бележки. Ако някой има въпроси, готова съм да отговоря. Благодаря за онова, че, за, за, за факта, че, че се опитахте да си спомняте онова, което се е случило по време на мисията. Господин Белет иска да каже нещо. Благодаря, господин председател. Искам да подкрепя казаното от госпожа Гърлинг. Тя направи едно отлично експозе. Искам да я поздравя за работата и в качеството на председател. Мисията беше проведена отлично. Искам да поздравя и секретарята, защото не беше лесно. Осъзнаваме го, имахме много интересна програма. Благодаря още веднъж. Поздравления и на службите на комисията, защото работихме е, в тясно сътрудничество. Джули вече говори за стандарта по отношение на въглеродния двуокис, прият от е, ИКАО. Това решение не е свръхамбициозно по своя характер. Надявам се, че ще бъде преразгледано в средносрочен план. И второто важно нещо, е, механизма глобалния механизъм, основаващ се на, на пазарите. Той ще бъде прият през май, да се надяваме, и ще бъде официално е, прият през септември или октомври. И имаме различни виждания в ИКАО около масата за преговори. Не се говори за нова схема за търговия с емисии или за альтернативна схема. Говори се за механизъм за компенсации. Той не е лош, но това не е СТЕ. В този механизъм има много изключения за много държави. Това не ни удовлетворява. Знаете, че винаги най-важното се крие в подробностите. Онова, което е на масата, трябва да бъде разгледано е, предпазливо. Джули говори за механизма, познат като механизъм на спиране на часовника. Времето изтича до края на годината. Възоснова на, на доклада и проучването на Европейския парламент а, знаем, че до 2050 година авиацията ще бъде един от най-големите емитенти на, на въглероден двуокис. За момента говорим за между 2 и 3% от емисиите в световен план, но до 2050 година те ще станат 20 или 30%. И ето защо се вижда, че международната авиация ще има много сложна задача пред себе си. Надявам се, че механизма за компенсации поне ще бъде подкрепен, но пътя не трябва да свърши до тук. Трябва да бъдем по-амбициозни. И ние в парламента също ще имаме сериозно предизвикателство във връзка с механизма на спирането на часовника. Този механизъм в никакъв случай не е съвършен, но може да представлява една първа крачка. Дано да можем да го приемем и в парламента. Твърде рано е да, да се говори за нещо подобно, но, но трябва да има някакъв механизъм за преглед, който да се задейства бързо. Това ще е единствения начин да можем да, да приемем стратегията, която, която се, се предлага. Дебата в парламента те първа ще се провежда и до края на годината трябва да решим какво ще правим. Благодаря и на вас, казва председателя. Други колеги? Господин Лизия и господин Гроте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегите. Е, които се взеха с тази трудна задача. Това беше и трудна делегация. Не беше ясно дали ще има прилични разговори, тъй като колегата от ИКЕО и Као не искаха да приемат делегацията от парламента. Тъй, че благодаря на колегите, които въпреки това заминаха и се опитаха да постигнат е, разумни, да организират разумни срещи. Нашата цел е да имаме световно решение за емисиите от авиацията. За съжаление, нещата се случват, случват много бавно при международните преговори и ако сме честни, споразумението от Париж също не беше сензационно. Това е само първата стъпка. Не е цялото решение, но ИКАО е върви още по-бавно, още по-слабо. Целта на Икала е от 2020 година да има растеж, който да е неутрален от гледна точка на въглеродните емисии. В момента не се говори там за намаляване на въглеродните емисии. Това изобщо не е тема и тук имаме първия проблем. Фрапиращо е това, защото в крайна сметка бизнесът в лицето на ИАТА каза, че иска да намали емисиите с 50% до 2050 година. И мисля, че това е нещо, което винаги трябва да се споменава, когато се говори за и Явно авиационната промишленост е по-амбициозна, отколкото хората, които отговарят за преговорите. Освен това, този растеж на база нулеви въглеродни емисии е всъщност нещо, което съществува само на хартия. Не става дума за а, намаляване на емисиите, а за компенсации, за плащания, а не за, за истински усилия да се намалят емисиите. И това е много жалко. Жалко е, че преговарящите от страна на ИКАО смятат, че може да има споразумение, когато се размекне целта на, раз, на нулево въглеродния въстеж, растеж. И това смятат главно развитите страни. От 2020 година тази цел ще въжи за Европа и за Штатите. Дали други страни като Китай ще, ще бъдат привлечени в тази система, това ще стане ясно след 2024 година. И това е един допълнителен проблем. В Париж се споразумяхме за това страни като Китай и други развиващи се страни, когато те кажат, че могат да правят да направят по-малки усилия, други, го развиващи се, е, развити страни да поемат по-голямата тежест. Например, Китай би трябвало да поеме ангажимент в последствие обаче да да, поем, да, поеме, да положи по-големи усилия в, до момента, когато усилията са по-слаби, те трябва да се компенсират от други страни. Така че тук не става изобщо дума за неутрален въглероден растеж. Трябва да се обединят усилията, да се положат повече усилия през следващите месеци при преговорите с ИКАО ако може да заострим целта при преговорите с ИКАО, това би било чудесно. До края на годината поне да постигнем едно политическо споразумение. Това би било много добре. Естествено, в това споразумение би било хубаво да има една клауза за ревизия, в която да се, в която да се споразумява целта от намаляване на 50% до 2050 година. Въпросът е обаче сега как да третираме нещата тук в Европа. Искахме една система, която да е правно обвързваща, одобрена от парламента и съвета, която да покрива всички полети от Европа. За момента са включени в тази система полетите в Европа. Например, от Атина до Лондон един такъв полет или от Франкфурт до Рим. Тези полети са покрити от е, СТ системата, но не и междуконтиненталните полети. Прагът е 10% в сравнение с туманната промишленост и другите тежки промишлености. Процентът е сравнително малък. А, а пък знаем, че а пък знаем, че стоманната промишленост е в голяма криза, криза от изнасяне на емисии. Тук предписваме предписваме намаляване на емисиите за стоманния сектор с 34%. Ясно е, че трябва да има ново предложение на комисията след септември, след асамблеята на ИКАО, защото в крайна сметка хубаво е всички сектори да са равнопоставени, да са третирани да са третирани равно, равно, по, по равен начин, по еднакъв начин. Проблемът за изнасянето на въглеродните емисии е много голям в, в стоманодобивния сектор, в други промишлености. Един тон стомана може да се, произведен в Европа, може да се замести с вносно. Един полет от Лондон до Париж не може да се замести с един полет от Шанкай до Пекин. Така че трябва да помислим и за тези индустрии, трябва да направим ясен анализ какво да правим с тези интерконтинентални полети. Не искаме да застрашаваме международния процес, но не искаме и да създаваме впечатлението, че сме готови на, всяка, че сме готови на всякакво решение, дори когато то е в ущърп на климатичните промени и на нашата климатична политика. Така че този процес трябва да започне след септември тук в парламента. Благодаря. Ja, ich möchte mich auch mal bedanken. Господин Гроте. И аз благодаря на колегите, които участваха в делегацията и които посетиха ИКАО. Това беше невъзможна мисия. Така изглеждаше поне в началото тази мисия, но както разбрах от докладите и от госпожа Кърлинг, която води много добре делегацията, е имало важни преговори, добри преговори. Е, сигналът е изпратен, че темата ни е важна, ще се занимаваме с нея, така че това е нашата задача да продължим в тази насока, да не отпускаме педала, за да може парламентът в крайна сметка да постигне успех. Ние сме за законодателни, имаме всички лостове на наше разположение да придвижим политиката напред и това трябва да кажем на гражданите. Не бива да сме зависими от служители в комисията. Темата за изнасяне на въглеродните емисии. Важна е темата, Петър Лизе я засегна. Тази тема е важна в СТ е, е, е, системата. Трябва да имаме стратегия, която да не изключва определени сектори и да не натоварва други сектори, защото всички сектори са в крайна сметка включени в международната конкуренция. Трябва да има равно разпределяне на тежестите. Надявам се да имаме един добър компромис – при преговорите компромис, който да бъде подкрепен от мнозинство. Защото само в такъв случай ще получим видимост и ще получим влияние. Така ще кажем, да, наистина, климатът е нещо сериозно за нас и искаме да има истински примус от всички заинтересовани страни. Не бива да има изключение за този или онзи сектор. Знаят, стомане, стоманната промишленост е в голям в много затруднено положение, но не може да има изключение за, такива индустрии, като например стоманената индустрия или пък цементната индустрия или авиацията. Трябва да продължим в този смисъл с допълнителни срещи с СИКАО. С това искам да приключа. Благодаря още веднъж на колегите и отново напомням, трябва да постигнем една, една широка основа, която да бъде подкрепена от мнозинството на депутатите в парламента. If... Благодаря. Не знам дали има други колеги, които искат да се изкажат. Няма. Значи така приключваме по тази точка. Преминаваме към последната точка от дневния ред за днес. Размяна на мнение с Европейската комисия относно здравното обслужване за бежанци. Вероятно си спомняте, че имаше искане от една политическа група. Сега ще започнем с изявление на комисията. Искам да благодаря на комисията за това, че дойде тук днес. отново казвам, ще дам думата на комисията за уводно изявление и след това ще дадем думата на колегите. Госпожа Изабел Деламата Баранко, имате думата, заповядайте. Благодаря. От началото на извънредното положение с бежанците в Европа, Европейската комисия действа на всички фронтове, включително и в областта на здравеопазването. Е, генералният директор е, е, в областта на здравеопазването координира работата в държавите членки, доставката на вакцини, системата за ранно предупреждение, разговорите с националните точки за контакт. Той работи и за това да се гарантира последователност на действията по отношение на бежанците. Правим всичко възможно, за да не се превръщат бежанците в заплаха за общественото здраве на европейците, както и за това здравето на беженците да бъде съхранено. Ние сме готови да предприемем специални мерки, ако има възникване на една извънредна ситуация. Заедно с Европейския център за мониторинг и превенция на заболяванията, ние изготвяме лични здравни досиета на мигрантите. Тези досиета ще съдържат информация за заболяванията до сега на е, мигрантите, е, ще бъдат на английски и на арабски, ще могат да бъдат преведени на много други европейски езици, включително и български. Този документ, това здравно досие ще бъде налично на хартия и в електронен е, формат. Беженеца ще може да си го носи със себе си. Създали сме една специална програма за подмагане на държавите членки в областта на здравеопазването. Има финансиране на проекти в областта на здравеопазването. Финансирането ще започне да се прилага, вече е започнало да се прилага от януари 2016 година. Сътрудничим с Европейския медицински корпус, що се отнася до публичното здравеопазване. В дългосрочен план ние работим най-вече за интеграцията. Работната ни програма за 2016 година ще отдели 7 милиона и половина евро за насърчаване на най-добрите практики в областта на здравеопазването. Ще отделим специално внимание не само на физическото, но и на психичното здраве на, на бежанците. Ще имаме два търга за предоставяне на медицинско обслужване. Ще работим и с СЗО. Част от обучението ще бъде насочено към граничните служители в южните европейски държави. Ще отделим внимание на нуждите на новопристигащото население. Много бежанци ще получат достъп до качествено здравеопазване. Така ще приключат. Това беше кратко резюме на информацията, която исках да ви предоставя. Благодаря. Има ли някакви въпроси? Може би не съм чула, но Споменахте ли нещо за това как а, запазвате контакта между членовете на семейството? Има ли система, която дава възможност на членовете на семейството да общуват помежду си, тогава когато един член на семейството се разболее и се налага да се разделят? Други колеги? Няма. Комисията. Европейската комисия не носи отговорност по този въпрос, както знаете. Здравеопазването и финансирането е отговорност на държавите членки. Това обаче не е здравеопазване, става дума за социална помощ за семействата, така че това не е част от нашите правомощия. Благодаря ви. Към комисията няма други въпроси. Това беше последната точка в дневния ред. Искам да ви напомня, че следващото стане ще бъде на 18 и 19 април и можем да закрием това заседание, което беше проведено в пристранни условия, имайки преди това, което се случва навън. Благодаря ви.